януари. Ще се надявам през следващите дни да постигнем едно добро решение. Благодаря ви и приятна вечер. Благодаря, господин Шваб. Прибързано е да пожелаем на всички приятна вечер, защото имам още много други точки от дневния ред. Следващата точка е устен въпрос, отправен към комисията, свързан с прилагане на директивата за качеството на горивата. Първо, ще дам думата на госпожа Макеван. Conference of Presidents for making time to have this debate this week at very short notice, and to you, Madam Commissioner, for coming here at such a late благодаря. Искам да ви благодаря за това, че предвидихте време за дебат по толкова важен въпрос. На пръв проглед това из, изглежда много технически въпрос. Правила за изпълнение и определяне на стойност по подразбиране. Но истинския въпрос е достатъчно сериозно ли се отнасяме към емисиите от транспорта? Знаем, че 20% от емисиите на парникови газове идват от транспорта. Тази, тази стойност се повишава за разлика от други сектори, като сградите, в които се понижава. Така че това е област, в която трябва да се борим. Ето защо директивата за качество на горивата е толкова важна. Стигаме до въпроса за битуминозните пясъци и битуминозния шист парламент, парламента очакваше предложението за изпълнение на комисията по директивата в края на миналата година. Знаем, че забавянето се дължи на вътрешния дебат в комисията за това дали да се определи стойност по подразбиране на битоминозните пясъци. Казаха ни, че няма научни данни в подкрепа на предложението на комисията. Но в предишни варианти на комисията виждаме, че има стойност за тези пясъци. Впоследствие тези стойности изчезнаха някъде. Благодарение на вас, госпожо комисар, е, вече разполагаме с проучване за битуминозните пясъци. Това проучване, което излезе преди два месеца, показва нещо, което и други проучвания са показали, че емисиите от, от канадските битаминозни пясъци с 100,7 и 3 грама CO2 за мегаджул и са в сравнение с 87, в сравнение с конвенциозните горива. За шистовия петрол те са 139 за мегаджул. С други думи, тези горива са по-мръсни от обикновеният петрол. Е, сега, след като имаме вече проучвания, се надявам, че комисията ще ни каже, че ще бъде направено предложение. В началото казах, че това не е само технически въпрос. Миналата седмица много депутати получиха петиции от хиляди европейски граждани, които се притесняват сериозно от въпроса. Те искат това, което искам и аз, а именно е, етикетиране на битуминозните пясъци и битуминозния шист. Знаем, че Европейския съюз е лидер в областта на борбата с климатичните промени, но, Кали... но Калифорния вече е приела мерки, свързани с битуминозния пясък. Знаем, че има много лобиране, срещали сме с лобисти, знам, че дори и сега, след като знаем, че битуминозните пясъци и битуминозния шист са по-мръсни горива, казват, не, нека да, нека да видим и други проучвания. Сега вече фактите за битуминозните пясъци са на лице. Не виждам защо трябва да чакаме. Това е, това е един от най-мръсните начини за производство на транспортно гориво. Ето защо те трябва да бъдат категоризирани по различен начин в директивата за качеството на горивата. В противен случай нищо няма да спре е, горивата за транспорта да стават все по-мръсни. Госпожо комисар, знам, че сте е, че сте тук в момент, в който много е, колеги споделят това притеснение. Ние искаме да работим с вас за пътната карта, за нисковъглеродната пътна карта, да намалим емисията от транспорта с 60%. Както ни обявихте миналата седмица, надявам се, че сега имате добри новини за нас и ще ни кажете, че през следващите седмици разпоред правилата за изпълнение ще бъдат приятели. прияти. Благодаря, госпожо Макаван. Комисаря Хедгард има думата. Благодаря, господин председател. Както чухме току-що от Линда Макаван, И комисията и Линда Макаван смятат, че е много важен въпросът за емисиите от транспорта. Не случайно това съсягат бялата книга по транспорта, която се публикува днес. Също времено обаче, като се смятат целите за намаляване на емисиите от парникови газове, тяхното приложение отнема повече време, отколкото се предполагаше. Също времено държавите членки няма да срещнат трудности при прилагането на плановете си, тъй като до 2014 година те не са заложили никакви конкретни ценности. Когато се оценяват подобни мерки, трябва да се вземат предвид различните методи на производство и да се сравняват те с е, потенциала на горивата. Миналата година в комисията, миналата есен, е, протекоха подробни дискусии. Те се финализираха и през е, следващите няколко месеца предстои обсъждане на предложението с държавите членки. Що се отнася до битуминозните пясъци и битуминозните шисти, с удоволствие ви съобщавам, че комисията публикува доклади, където се оцен... публикува средностатистическите стойности на емисиите от преработката и за битуминозния пясък, и за битуминозните шисти. Тези данни са на разположение на вебсайта на комисията и като се смята колко голям е интересът към тях, смятаме, че е необходимо данните да бъдат проведени чрез проверка от други научни институции. Ограничена, но все пак да бъде направена такава проверка, за да може данните си, които имаме, да са още по-силни. И след като премине този процес на научна проверка, комисията ще има възможност да предложи проект за мярка за приложение на съответната прилагаща комисия, където ще са включени средностатистическите стойности на емисиите и за битумните шисти и за а, битуминозните пясъци, както и за неконвенциални горива, като а, течни горива, произведени от газ или от въглища. Така трябва да се въздейства върху емисиите върху на въглероден диоксид и ако трябва тези разпоредби ще се разширят и до нови категории суровини за горива. Списъка на категориите все още отворен. Разглеждаме допълнителни възможни категории и събираме данни за всички категории. Господин председател, е, ще са необходими няколко месеца за нощното е, препотвърждаване на данните и за това ще отнеме малко време преди да може да се обмисли е, цялостната проекта мярка за приложение в съвета, след което мярката ще бъде предадена на Европейския парламент за контрол. Благодаря, госпожо комисар. А сега Преминаваме към спи... Го... ораторите, говорещи от името на политическите групи. Господин Шетнел Харт, НП. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Макеван, че постави този въпрос, защото с преработването на директивата за качеството на горивата, то доставчиците на горивата биват задължавани да измерва, да следят цикъла. И от 2011 година се въвежда стойност от 1% намаляване и по-късно 10%. Трябва да се измерва цикъла на горивата, обаче трябва да има стандартни стойности те или трябва да бъдат извадени, или да бъдат определени. При внасенето на въпроса от страна на госпожа Макиван, аз усетих, че някак някакси енергийният сектор а, бива избутан на страна от производството. Говорим за емисии, а, при добива на битуминозен пясък и битуминозни шисти, добива на горива от тях. Има много възможности в техническото развитие, така че да бъде постигнат по-добър баланс. Искам да ви напомня, че винаги говорим за независимост, енергийна независимост, да се разчита на източници на енергия в рамките на Европейския съюз. Този въпрос трябва да бъде включен в дискусията, но това може да стане, когато има стандартни стойности, които трябва да бъдат проверени и да чуем и позицията на комисията. Благодаря, господин Шнелхарт. От името на социалистите и демократите за две минути господин Арсенис. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, колеги. Въпросът е много сериозен. Емисиите от производството на петрол с 3 до 5 пъти повече в сравнение с други видове производство. Ето защо трябва да направим така, че в рамките на директивата да не се субсидират тези катастрофални методи на производство. Вие казахте, че проучването е проведено. И въпреки, че има заключение на това проучване, ние все още не сме го видели. Казвате, че е необходима партньорска проверка. Въпросът обаче, госпожо председател, е кога ще приключи този процес? Какъв е графикът? Колко време трябва да чакаме докато се вземе решение за показателите, докато се приеме методология, за да се заложи всичко това в законодателството. Защото проблемът не е само в емисията от битаминозни пясъци. Проблемът е в унищожаването на горите, на север, в Канада. И заедно с това ние унищожаваме и земята. И ако не приемем тези показатели в законодателството, катастрофата ще се разпространи и ще обхване други страни. Благодаря, господин Арсенис. От името на либералите, госпожа Хол, две минути. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисаря Хедегард за това, че от дълго време се ангажира с този въпрос. Срещали сте се с депутатите многократно и ние действително си даваме сметка, че препятствията не са поставени от вас. Но все пак е много фрустиращо това, че няма напредък. Първоначално ни беше казано, че няма данни, които да показват, че емисиите при работката на битуминозния пясък и шисти са по-високи от другите. Вече имаме такова проучване. 107 грама на мегаджал, много повече от тези 87 ам, грама за преработка на суров петрол. Обаче сега се казва, че има нужда от а, а, научна проверка на това научно а, изследване от и смятам, че е, е, това е ново е, закъснение. Всъщност тук не става дума за дискриминация срещу Канада. Има много други места, където могат да се добиват тези пясъци, включително и в Великобритания. Тези альтернативни източници на петрол привличат все повече интерес по цялото земно кълбо и затова трябва да насърчаваме е, специално внимание към тях. Защото ако те влязат в нашия енергиен микс, ще се окажем в положение, в което изпълняваме директивата за 6% е, намаление, това е от директивата за качеството на горивата, но на практика произвеждаме гориво, което е много по- неефективно от сегашното. Така че това в никакъв случай не е атака срещу Канада. Парламентът би искал въпроса за битуминозните пясъци да бъде разрешен, за да може споразумението за свободна търговия Европейски съюз Канада да бъде финализирано успешно. Благодаря, госпожо Хол. А сега от името на група на, на зелените, госпожа Хаси има думата за една минута. Благодаря, госпожо комисар, уважаеми дами и господа депутати. Трябва да се намалят ми с 6%. Обаче това ще е лудост, ако сега и просто с лека ръка се оттървем от горивата, които най-много замърсяват. В а, Канада се предприемат мерки, в Африка също така. Трябва а, обаче и ние да изготвим нашата позиция. Правителството на Канада подаде под натиска на енергийната промишленост, на енергийния сектор. Трябва да се придържаме към а, същите принципи, към които се придържаме по отношение на биогоривата. Благодаря, госпожо Хас. И сега другите оратори, господин Соник. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, дами и господа. По света има много битуминозни пясъци. Някои смятат, че залежите са два пъти по-големи, отколкото обикновения петрол. Днешните технологии дават възможност да се постигне много повече, отколкото в миналото. Заедно с това има нови изисквания към емисиите. Ето защо има конфликт между потребността от нови ресурси и екологичните норми. Да, съгласен съм, че има проблеми а, с почвите, а, горите, водите. Ние трябва да принудим фирмите, които работят в този бизнес, да засаждат нови гори в районите, в които са експлуатирали. Може би част от печалбата трябва да се а, използва за по-добра защита на околната среда. Да не забравяме, че европейската и канадската економика са свързани помежду си и канадската економика не може да не присъства в Европа за тази цел тя трябва да може да осъществява своите дейности в съответствие с европейските норми. Благодаря. Господин Лиса, две минути. Благодаря, господин председател, уважаеми а, колеги. Благодаря и на Линда Манкивен, че пое тази инициатива. Благодаря и на комисаря Илигард, че а, се занима с този проблем. Не сме доволни с темпото, но знаем, а, че а, тази тема е в а, добри ръце, в ръцете на нашия комисар. Въздействието върху околната среда на битуминозния пясък е известно и може би Няма да успорим факта, че е, екологичният проблем е голям. Дори а, е, трябва да се занимаем с този проблем, който е очеваден, така да се каже. Инициативата, която е подета, е важна. В Германия, министъра по екология се занимава с този въпрос. И за това, че плодовете на изкопаемите горива са почти обрани, така да се каже. Справени сме пред нови проблеми и тази вечер трябва да подчертаем още веднъж, че като се имат предвид развитието до последните дни, да се занимаваме още по-интензивно с темата, свързана с енергетиката. Искаме да насърчим комисията и господин Ньотингър да следва целта от 20% намаление на емисии и от транспорта да се изисква повече от само празни приказки, да се постигат реално целите и а, да се прилагат мерките. Благодаря, господин Ализе. Сега преминаваме а, е, към процедурата за привличане на вниманието. Господин Пранди има думата. Благодаря, господин председател. Пред парламента има а, снимки а, от Канада. Погледнете девствените гори и след това виждате нещо като езеро от петрол, разпростиращо се на огромна площ. Унези, които не са видяли изложбата, да отиде да я види. Освен, че това е нападка срещу биологичното разнообразие, битуминозните пясъци са източник на емисии. Най-малкото, което трябва да направи е да, из... е да определим а, стойност по подразбиране. Надявам се, че това ще стане, госпожо Хедегард. Надявам се, че вие ще се противопоставите на използването на битуминозни пясъци не само в Канада, но и навсякъде другаде по света. Благодаря за една минута. Госпожа Тикао. Благодаря, господин председател госпожо комисар, за да намалим с 20% емисиите през 2020 година, трябва да инвестираме в мерки за повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор и транспортния сектор. След като се прие директивата за качеството на горивата, имаше много дебати. Автомобилната промишленост смяташе, че ни има нужда от по-продължителен период, е, за да се повиши процента на биогоривата, е, за да е, се определят стандарти, свързани с изпаренията. Производителите на горивата трябва да инвестират в намаляването на замърсителите и подобряване на качеството на горивата. За да контролираме по-добре емисиите от транспортния сектор, Европейския съюз трябва да инвестира в изграждането на интелигентна електроенергийна мрежа, която да включва и местно произведена енергия от възобновяеми източници, а също така и да се използват електромобили. Благодаря, госпожо Тикао. Господин Масалс за една минута. Благодаря, господин председател. Нека да кажа, че тази директива действително предизвиква притеснения в рафинериите за петрол в Централна и Източна Европа. Тя все още не е влязла в сила, но очакваме да видим точно как ще се изчисляват емисиите. Ще има някакъв фиксиран, ам, сред, някакви фиксирани средностатистически стойности или, или пък някакъв хибриден метод, остава да се види. В действителност емисиите на въглероден двуокис трябва да се намалят с 12% поради високите емисии и на местата на добив. Изпратихме ви писмо, госпожо комисар. Получихме отговор, но той не отговори на всички мои въпроси бихме се радвали да няма опасност е, рафинериите да бъдат поставени в неизгодни е, ситуации преди това, че рафинират е, петрол е, от Русия. Една минута за господин Кели. Благодаря, господин председател. Аз не съм член на подкомисията, Бих искал да бъда и се надявам, че ще бъда на тази подкомисия. Ако някой се пенсионира или ако някой реши да се отегли, аз с радост ще се присъединя към него. Пред няколко седмици комисията прие документ за енергийната ефективност. Очевидно е необходимо да се положат повече усилия в жилищния сектор и транспортния сектор. Що се отнася до самия транспорт, мисля, че трябва да се направи много повече и да се определят ограничения върху онези, които произвеждат петрол петролни продукти, да повишат енергийната си ефективност. Що се отнася до конкретния въпрос, аз бях член на делегацията за връзки с Канада. Те са готови да ни разведат и да ни покажат, че докато бъдат развити технологиите, ние трябва да проявим повече отвореност към битоминозните пясти. Благодаря, господин Кели. Госпожо комисар, имате думата. Благодаря, благодаря ви за ясното послание, което беше дадено тази вечер тук и за това, че проблемът е спешен, темата е важна и за това, че трябва да се действа бързо. Господин а- Асинис попита кога какъв ще е срока, кога ще бъде разрешен проблемът? Да, не разполагаме с много време. Предвижда се партньорска проверка. След това нещата ще се върнат в комисията и ще видим. Нещата няма да приключат, но ще преминем към един следващ етап, който е свързан с държавите членки. Както госпожа Хой каза, не става въпрос тук за дискриминативни инициативи. Трябва да разберете защо е добре да се погрижим за документалната част на този а, въпрос. Знаем какви са причините. Причината е, че този случай не беше включен в проучванията, проведени преди години. И накрая искам да кажа, когато става въпрос за тези стандартни стойности, има цялостно забавяне на изпълнението на тази директива и това означава, че сега можем а, да включим тези стандартни стойности в целият този цикъл на прилагане на директивата. Когато става въпрос за стойности за битуминозния пясък, можем да реагираме вече по-бързо, отколкото да речем преди а, е, година. Да, е, искам да разберете, че ние работим много усърно, за да приключим с този въпрос. Благодаря, госпожо комисар. Сега преминаваме към следващата точка. Това е доклада на господин Шот, свързан с общите тарифни преференции.